please, colleagues, take your seats. Скъпи колеги, заемете си местата. Yeah. So, let's get down to business. Нека да започнем работа. Откривам заседанието на комисията отново. Малко по-дълго продължи заседанието на координаторите, на което трябваше да изясним няколко неща. <clears throat> Имахме нужда от това време. Така че Нека сега да продължим по дневния ред с точки 18 и 19 изменение на регламента за фармакологичната бдителност. Докладчик е Линда Макаван и сега ще дам веднага думата. Ще ви помоля да си заемете местата, всички, които още са прави. Заповядайте. Благодаря, господин председател. На последната среща аз обясних е, на е, колегите каква е, е историята на тези регламенти за фармакологичната бдителност? Сега ще кажа още накрат, веднъж накратко за е, колегите. Имаше е, скандал във Франция по случая медиатор, който се разпространи в други държави. Това беше лекарство за диабет тип 2, който се разрази в течение на няколко години. Компанията, която беше произвела лекарството, продаваше на различни пазари в Европа, с изключение на Франция обаче, но когато нещата излязоха наяве, е, избухна наистина голям скандал. Европейската комисия преразгледа законодателството за фармакологичната бдителност, което беше приела преди това а, и е, затегна доста параметри в сравнение с предишната система защото потенциално съществуваха празноти в закона, които по-ловките адвокати можеха да е, използват. Когато проблемите бяха поставени е, от отделните законодатели на отделните държави, е, медикаментите бяха изтеглени от е, пазар, защото медиатор не бяха поискали лиценз в Испания, например. Тъй като законодателството не е, е, казва какво става в е, случаите, ако се появи голям проблем с безопасността на дадено лекарство на определен пазар. И комисията създаде множество разпоредби, с които искаше да затвори, да запълни съществуващите празноти в законодателството. Вече проведохме няколко срещи с докладчиците в Сянка и постигнахме общ консенсус по отношение на това, че наистина трябва да се запълнят тези празноти в законодателството. Законодателството за фармакологичната бдителност трябва да влезе в сила през юли тази е, е, година и ние, заедно с докладчиците в Сянка, и съвета и комисията, се надяваме бързо да се споразумеем за промените, да разгледаме законодателството като цяло, защото това ще даде възможност на правителството и националните законодателни органи възможността да приложат един цял законодателен пакет по един добър начин и по този начин ще затворим всички празноти в законодателството, които застрашават безопасността на пациентите. Няма да споменавам всички неща по-отделно, защото вече го направихме, комисията предлага няколко е, изменения. Всяка фармацевтична компания трябва ясно да каже е, защо прави едно или друго. Тоест по-прозрачен да стане начин на действие на фирмите. Е, и ако фармацевтичната компания предприеме действие, това автоматично трябва да задейства процедура на европейско равнище. И накрая друг, друг важен момент. А е допълнителния контрол на лекарствата. Имаме е, различен брой лекарства, които са подложени на наблюдение, след като бъдат пуснати на пазара. Е, Пет години след пускането на лекарството на пазара вече има опит с неговата употреба и лекарите е, е, докладват за своите наблюдения, за да може потребителите също така да бъдат е, информирани. На опаковките на лекарствата се поставя един черен триъгълник, който казва, че това е ново лекарство и това е информация за потребителите. И може да има евентуални проблеми. Но по отношение на допълнителното наблюдение, Когато дадено лекарство бъде пуснато на пазара, пускането му на пазара е разрешено, но все пак трябва да се е, наблюдават някои неща и да се направи проучване след е, първоначалното лицензиране на е, лекарството. защото в проблемния случай не беше проведено такова изследване. То започна в един много късен момент и завърши малко преди медикамента да бъде изтеглен от пазара. Целта е това да се промени. Това предлага комисията. Моят доклад като цяло подкрепя предложението на комисията но искам да сме сигурни, че когато една компания изтегля от пазара лекарството, това да е ясно, тя да няма възможност да каже, че го прави по економически причини. Искаме се да бъде ясно, че го прави заради безопасността на пациентите. Съвета а, също разглежда въпроса. Имаме много добро сътрудничество с а, а, съвета. Вече съм изложила моите опасения и това, което възнамерявам да променя в а, предложението на комисията. А, съвета е склонен да се съобрази и да се придържи към моите изменения. Така че това са добри новини и може би съвета може да вземе думата тази сутрин. Опитахме се да намалим брой обема на е, измененията, тъй като се предвижда законодателство да влезе в сила в средата на юли. Някои колеги а, е, желаят да внесат изменения и разбирам това. А, е, а, е, изменения по отношение на използването на необозначени лекарства. защото в конкретния случай с медикамента за диабет 2, той беше предписван на хората за отслабване. И заради това много колеги желаят да внесат изменение, касаещо това използване на лекарството не по конкретното му предназначение. Случай е сложен. Защо е сложен? Защото Европейския съюз няма правомощието да казва на лекарите какво да предписват на пациентите. Тоест, те са свободни да предписват лекарство не по първоначалното му предназначение. Но също така зад тази тема стоят много силни търговски интереси. И в новините вторник сутринта по телевизията от моята страна чух, че някои здравни органи в Обединеното кралство използват а, лекарства за лекуване на очни заболявания, възникнали следствие на напреднала възраст, с лекарство, което не е предназначено първоначално за това. и резултатите са много добри. Очевидно, лечението е ефективно. но Нова, Новартис се опитва а, да въздейства на английската агенция, за да продължи това лекарство да се използва по този начин. не искам да живея на място, на което фармацевтичните компании да казват на лекарите какво да предписват. Е, мисля, че това използване на лекарствата не по основното им предназначение е много сложна а, тема. А, е, много съм доволна, че а, е, дълго дискутирахме по тази тема, а, изяснихме си позициите с съвета, но ако започнем да внасяме изменения а, в. А, по тази тема няма да завършим законодателството до юли, тъй като спектър е много широк, много е сложен, включва много аспекти. Тук не става дума само за безопасността на потребителите. А, и затова ми се иска колегите да помислят малко по-внимателно преди да внесат а, измененията. Много кратък срок сме сложили за внасяне на изменението до края на тази е, седмица. Може би ще има малко изменения, след това ще имаме възможност да гласуваме, да започнем преговори с е, е съвета и да постигнем бързо споразумение. Благодаря, господин председател. Dank, Linda благодаря на Линда Макеван и сега продължаваме с докладчиците Сянка. Първо има думата Питера Юсо. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя госпожа Мак Еван. Тя наистина е извършила една чудесна работа и е, освен това е вложила много труд. Искам да посоча също, че тя много е, добре проведе всички заседания с докладчиците в Сянка. Аз съм съгласна с нея. Е, не става дума за ново законодателство, става дума за преработка на действащо законодателство предвид е, случая медиатор и също така провеждането на стрес тестове. Вярно е, че с това се прави опит за разрешаване на проблема, но не всички проблеми ще могат да бъдат решени, които госпожа Еван току-що изложи. За това трябва това да бъде предоставено на лекарите и на здравните служби, дали да използват е, определени медикаменти или не. Ние не можем тук да се занимаваме с медицинското законодателство на целия свят. Аз съм съгласна с доклада. Също така измененията са много прецизни. Те доусъвършенстват предложението на комисията. Например, 3 към директивата, там притежателите на лицензи се е, вземат предвид. Също така трябва да се информират агенциите, когато медикаментите се отеглят от пазара, за да може да се осигури прозрачност за да не се получава случай като този във Франция. Причината обаче там беше малко по-различна. Не може там да се посочи липса на търсене на този препарат. Сега при е, неотложната процедура или при бързата процедура, когато става дума за е, насрещни искове или за изменения в е, съдържанието на листовката. Това са така наречените бързи процедури, които се прилагат в интерес на общественото здраве. Агенцията трябва в рамките на 70 дни да предостави становище. Не знам е, тук като че ли има малко опасения, че на агенциите се възлага много работа, но във всички случаи аз искам да посоча, че от една страна ние се излагаме на опасност да възлагаме много задачи на тези агенции и е, за това бих искала да получа отговор дали е възможно в зависимост от наличната информация към момента агенцията ще може да поеме дейностите, които са включени в предложението. Така че искам още веднъж изрично да посоча, че става дума само за преработка на действащо законодателство, няма да се създават нови правни актове и това са правни актове, които трябва да се прилагат много бързо. На това трябва да настояваме. Благодаря. Председателят, благодаря. Следващия докладчик в сянка е, е колегата Кодатис. Um, really... Благодаря. Съвсем накратко искам да подкрепя гледната точка на докладчика. Наистина целта ни е да запълним някои пропуски, и затова трябва да действаме максимално бързо, за да можем да направим съответните изменения на основния законодателен акт. Остават още някои проблеми, не мисля, че те могат да бъдат разрешени на по-късен етап. Така че просто искам да изразя пълна подкрепа от името на моята група за докладчика и се надявам наистина бързо да се приключи целият този процес. Um, Благодаря, господин председател. Имам само един бърз коментар за използването на лекарствени средства е, извън първоначалното им предназначение. Аз имам силни притеснения в тази област искаме много ясно да се определят действието на лекарствените средства и болести, които те трябва да лекуват. И това трябва да се направи от фармакологичните компании. И Линда е напълно права. Не ние, трябва да, не ние трябва да се занимаваме с този въпрос. Това е работа на фармацевтичните компании. Аз искам да предложа само едно изменение и вече го казах и на докладчика. Предложението на комисията наистина е много добро. Измененията, предложени на докладчика, също са добри. Добре е, че признаваме наличието на пропуски в законодателството веднага след изготвянето му. Добре е да се провеждат стрес-тестове, дори да няма конкретни поводи, както беше в този случай. И е важно да им получаваме информация защо дадено лекарство се изтегля от пазара си път, когато има подобно изтегляне миналото не бях толкова сигурна, но сега съм убедена, че това е необходимо. Но а, комисията явно е забравила нещо. Тук и става въпроса за таксите. На последното седание на правителния съвет на Европейската агенция по лекарствата разбирам, че има много критики, защото агенцията е принудена да работи, но тя няма никаква информация за таксите и това как ще се справи с тях. Така че не съм много силна какво трябва да направим. Дали трябва да приемем специална директива за таксите, което изисква процедура за съвместно взимане на решение, което ще отнеме поне две години. Или може да разпоредим това чрез делегиран акт. Аз съм напълно съгласна да приема делегирания акт, стига комисията да е съгласна и стига да работим в дух на добро партньорство. Подадох изменения в тази насок и е, сме готови да приемем комисията да изготви е, регламента за таксите като делегиран акт, стига обаче да работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата. В миналото не винаги е било така. Виждам, че колегата изглежда малко притеснена, но мисля, че в този случай ще можем да предоставим на Европейската агенция по лекарствата един добър а, законодателен акт за изпълнение и се надявам да получа подкрепата на докладчика и на останалите за това мое предложение. Благодаря ви. Следващият оратор е Питър, Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря, Линда, за извършената работа. Аз споделя мнението на госпожа Юзо, че това е много добра база за по-нататъчна работа. Споделя мнението на Линда и а, Аюзо, че трябва да бъдем особено внимателни, когато става дума за темата Label Use. Това е една абсолютно нова тема и поради краткото време ние няма да можем да проведем сериозна дискусия по нея. Второ, мисля, че в политическо отношение е правилно да се опитаме да се ограничим само върху лейбъл юз. За това ние е, създадохме законодателството за детските медикаменти. По моя груба оценка, чрез е, законодателството за детските медикаменти, където Франсуаз Гростет е докладчик, успяхме в интензивните отделения е, да намалим от 90 до 80% лейбъл. И тези 80% са необходими и ще бъде Херкулесова задача години напред да се справим изцяло с този проблем. Е, а альтернативата е, е да не се дават изобщо на деца напълно нови медикаменти, защото няма регистрирани медикаменти. Ние бихме могли да е, намалим всичко това, това е правен въпрос е, дали изобщо ни е позволено да правим това на европейско равнище. Аз мисля, че трябва да се дискутира много сериозно този проблем с комисията, може би да се проведе изслушване, но в този доклад да не се включва темата Label Use. Имам още нещо, което искам да посоча и то изрично. Не искам да се осложнява процедурата, но а, е, бих желал а, да се ползва законодателството от 2010 година и е, това са така наречените drug box, е, Тогава комисията предложи да се направи обобщение на най-важните е, свойства на медикаментите да се публикуват в листовката и комисията прия това предложение. Нямаше искане за заличаване на предложението и Линда започна преговори с съвета. Съвета не прие тази идея, Признавам, че и е, като че ли нашата политическа група не постави достатъчно акцента върху тази тема. Независими експерти ни е, посочиха, че това е много добра система, която позволява е, да се подобри приемат на медикаменти по медицински показания и също така беше включена темата фактенбокс за лекарствата в доклада на Фелнер. Трябваше да се даде ясно указание на комисията, че е, е необходимо да се преработи е, листовката, така че да се включат и фактите за лекарството и фактенбокс в е, нея. Аз съм готов да оттегля а, моето искане, ако получим уверение, че в друга процедура ще се разгледа сериозно тази тема. Знам в доклада на Фелнер се прави това. Когато се стигне до резултат с съвета, може би ще има отделна законодателна процедура. Ние Взехме решение в комисията, също и на пленарно заседание и само поради тази малко неудачна процедура, първо четене, където никой не разбра къде всичко изчезна, аз искам по тази причина още веднъж да посоча тази точка и ще внеса и съответно изменение. Благодаря. Благодаря. Сега докладчикът в сянка от АЛДЕ ще получи думата. Това е госпожа Първанова. Моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Линда за проекто доклада и за отличното и сътрудничество с докладчиците в Сянка. Това много улесни работата на Европейския парламент по тази важен, тъж важен преглед на законодателството. Мисля, че е добре да се преразгледа фармакологичната бдителност предвид случая медиатор в Франция и установените слабости. Ето защо ние напълно подкрепяме тази инициатива, включително подкрепяме и подхода на Линде в проекто доклада. Важно е автоматичното задействане на спешната процедура в случаите, които са предвидени в продължението на комисията и в частност, когато притежателят на разрешителното е, реши да изтегли продукта си поради доводи, свързани с безопасността. Такъв беше случай с медиатор в редица държави членки. Подхода на докладчика към лекарствените средства, които са в списъка с допълнително наблюдение, също ни се струва много удачен. Ние предлагаме да има годишно публикуване на списъка за лекарствени средства, които, чиято, чиято защитно е било отнето и причините за това отнемане. В духа на доброто законодателно съдействие и предвид крайните, кратките крайни срокове, с които разполагаме, за преразглеждане на законодателството от 2010 година, смятам, че е добре да се придържаме към предложеното от комисията и да не забравяме каква е целта, поради която отново се преразглежда тази директива. Последният ми коментар е за употребата на лекарствени средства за цели различни от тяхното предписание. Вярно е, че е, в случаят е възможно предписване на лекарствени средства за цели различни от предназначенията им с Насърчаване от страна на фармацевтичната компания. Има предложение това се случи с медиатор във Франция. Има подобен случай в Обединеното кралство с продукт на компанията Новартис. Мисля, че трябва внимателно да разглеждаме този нов случай. Трябва да внимаваме и какви изменения предлагаме. И не бива да забравяме, че разпоредбите на член 5, който се занимава с извънредните случаи за използване на неразрешени лекарствени средства, предписани от, медицин... от лекари не бива да се смесва с практиките за приписване на лекарствени средства за различни цели по назначението им. И мисля, че съветът трябва да публикува, комисията извинете, трябва да не публикува насоки за прилагане, които да се спазват държавите членки. Благодаря ви. Е с това приключвам списъка на изказващите се. Искам сега да дам думата на госпожа Бронк. Това, тя е представител на Генерална дирекция Санко към комисията. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Много ви благодаря, господин председател. Ще засегна различните въпроси, които бяха повдигнати. Първо, отбелязах си подкрепата и изразена за предложението на комисията, както и факта, е, че добре разбирате основанията на това предложение и това много ме радва. А сега да преминем към конкретните въпроси. най напред бих искала да подчертая, че госпожа Аюза попита дали промяната в а, индикациите, дозите и нататък ще бъде обхваната в а, спешната задействането на успешната процедура и според предложението на комисията това трябва да бъде обхванато. Искам да подчертая, че особено важно в подобни случаи е факт, че спешната процедура ще бъде задействана, когато става въпроса за поява на сериозни притеснения, свързани с безопасността. Това е много важно за комисията по отношение на тази разпоредба. Вторият въпрос, проблемът от госпожа Ходберн, е свързан с а, таксите и мога да ви уверя, че в момента работим в тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата. Днес започваме двудневна среща с, с служители на агенцията, за да можем да разрешим този въпрос, свързан с таксите и да може да изготвим един документ, който ще бъде на разположение за обществени консултации и на разположение на заинтересованите страни. Вярно е, че ако след това се наложи да се премине през цялата процедура по съвместно взимане на решение, ще отнеме е поне две години. Като това не е по вина на никого, просто трябва да спазим всички процедурни етапи но мога да ви уверя, че работим в много тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата по този въпрос. Третият въпрос беше свързан с нареченият фактбокс, т.е. информацията за фактите, свързани с лекарството в опаковката. Мога да ви уверя, че сме започнали изследвания за характеристиките на медикаментите и листовките, които се съдържат в опаковките. В момента разглеждаме по-внимателно какво представлява а, тази фактбокс или тази информация за лекарството. Бих искал да припомня, че тази концепция за фактбокс се появи най-напред в Съединените щати, където може би изискванията за информацията, която трябва да се предоставя и на пациентите е различна. Така че в рамките на това изследване, което ние започнахме, ще видим какво трябва да се направи, за да се увеличи доверието към този вид факти, предоставени в листовките. И накрая последният въпрос е свързан с а, преписването на лекарствени средства за цели различно предписанието на лекарството. Това е един много сложен въпрос и ще имаме нужда от много повече задълбочени разисквания преди по някакъв начин се опитаме да го регулираме. Чух и различните притеснения, изказани относно евентуалното регулиране на тази тема. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега ще дам думата на председателството на съвета, защото те поискаха думата. Госпожа Паусен, заповядайте. Ja, tak. Kære medlemmer af Envi, благодаря, уважаеми членове на Комисията по околната среда. За мен е радост да бъда днес е, сред вас е, и да работим е, по това е, досие. Е, моето име е Дорт Полсен и съм председателка на работната група за медикаменти и медик... медицински съоръжения в комисията. Аз съм юристка, работя в датската система на здравоопазването която е органа, който се занимава с тези въпроси в Дания. Знам, че е, желанието, колкото може по-бързо да приемем е, регламент за е, фармакологична бдителност, колкото може по-бързо, В съвета разгледахме три разпоредби, които искам да предложа. Първо става дума за един общностен подход на Европейския съюз по процедурата по член 107и. Става дума за това, че комитета ПРАК трябва да работи по ускорена процедура за взимане на решение, за да може никой да не бъде натоварван изли, излишно. Комитета ПРАК а, трябва да изпълнява голям брой задължения, възоснова на законодателството от 2010 година, което трябва ускорено да бъде а, приложено. А, желанието, което съществува в съвета, е процедурите да се задействат автоматично. Освен това, в нашата работна група в съвета бяха изразени други желания относно член 23 от регламента, където става дума за това медикаментите, за които говорим, да бъдат обозначени със специален символ, именно именно с този черен триъгълник. Съветът смята, че не бива да се публикува твърде дълъг списък от такива лекарства. Този списъка трябва да бъде поддържан колкото може по-кратък и това е нашата цел. Защото Защото в противен случай се а, разводнява а, целта не бива този е, символ много често да не прави впечатление, тъй като се използва е, твърде често. Освен това, става дума и за листовката в опаковката на лекарствата. В листовката трябва да покаже или да даде информация на потребители, кои лекарства са подложени на допълнително наблюдение, кога са изтекли съответни срокове, кога са прияти нови изисквания. Това може да означава, че някои продукти могат да бъдат изтегляни от пазара преди а, листовките в техните опаковки да бъдат актуализирани с най-новата информация. Това е нашето притеснение. А, и накрая за член 123 а, от а, директивата. Това са разпоредбите, е, уреждащи достъпа да информация е, относно това дали дадена компания притежава лиценз за пускане на даден продукт на пазара. А, тук се уреждат и отношенията между фармацевтичните фирми и а, държавната а, администрация. Тоест, страните членки, на които дадения лекарствен продукт не се продава на пазара, трябва също да бъдат и формиране, ако поради причини свързани с безопасността, спре продажбата на даден лекарствен продукт в друга държава. По този начин искаме да гарантираме всички страни членки да получат важната за тях информация когато става дума за изтегляне на даден продукт от пазара по пазарни или по економически причини, такава информация не се обменя задължително, но когато става дума за изтегляне на продукта поради безопасността, тази информация се обменя. Съвет обсъди и следната тема. Ако дадена фирма има лиценз за продажба в трета дър... държава, също може да бъде засегнат от разпоредбите на а, регламента, защото когато това са продукти, които се продават не само в трети страни, а и в Европейския съюз, трябва да се подаде съответната информация. Датското председателство от името на съвета се радва, че сътрудничеството с всички засегнати страни е конструктивно. Радвам се, че конструктивно обсъдихме и двата текста. Сега ще дам думата на Линда Макаван. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за изказаната подкрепа. Отколкото разбрах, ще има няколко изменения и съм сигурна, че ще успеем да се справим с тях по задоволителен начин. По въпроса за Използването на лекарствени средства за цели различни от предназначението им или така нареченият оф-лейбелинг, въпрос не е много сложен, така че най-добре ще да проведем изслушване в нашата комисия, след което трябва да умислим какви са и насоките, които дава Европейската агенция по лекарствата. Но това наистина е един много сложен въпрос и няма как да го разрешим с изменение на директивата за фармакологична бдителност. А въпроса дали няма да претоварим Европейската агенция по лекарствените средства, е вярно, че трябва да внимаваме колко много задачи има тя. Тя трябва да продължава да функционира адекватно. Това е орган, който трябва да работи, когато има притеснения за дадено лекарствено средство на пазара в Европейския съюз. Случай с медиатор не бива повече да се повтаря. Тази агенция трябва да се занимава с безопасността на фармацевтичните продукти и в тази насока трябва да търсим промени. Трябва да видим с колко точно случаи се занимава в момента комитетът на агенцията, за да сме наясно дали той е претоварен или не. Съсредоточаваме се основно върху успешната процедура, но може би има и случаи, които не са толкова спешни, но все пак трябва да се разглеждат. Има и такава процедура по член 31. Какво се случи с медиатор? Имаше многократно обсъждане в рамките на агенцията, но нищо не се случи на практика. И именно това не бива да се повтаря за в бъдеще. Агенцията трябва да е форум, в който да се срещат хората и ако данъкоплатците плащат за съществуването на, тези, на тази агенция и затова хората да се срещат в Лондон, то това трябва да доведе до конкретни резултати. Ако има проблеми, те трябва да бъдат разрешени на някакво равнище. И ако проблемите не се разрешават, трябва да знаем защо. Населението трябва да знае защо. Знам, че има воля от, всички, от страна на всички регулаторни органи да се разрешат този проблем. Хората са силно притеснени от това, което се случи с лекарството медиатора и ние трябва да се справим с а, този въпрос. И наистина се надявам, че с влизането сила на, на изменение законодателно акт през средата на месец юли ще подобрим състоянието на безопасността на фармацевтичните продукти. Благодаря на Линда Макевен, благодаря на председателството. Крайният срок за внасяне на измененията е 27 април. Договорихме се с докладчика, за да може изобщо да спазим графика, тъй като гласуването предстои през май. На 8 май е гласуването в Комисията по околната среда. Измененията трябва да се подават на английски език. Ще гласуваме доклада. Доклада ще бъде гласуван на пленарно заседание през септември. Приключихме дебата по точка 18-19. Е, секретарията ми казва, че те с удоволствие ще ни помогнат е, редакционно е, за подадените изменения на английски язик. Преминаваме към точка 20 от дневния ред. Това е доброволното и безплатно даряване на тъкани и клетки. Нашият докладчик тук е госпожа Яна Кодакис. Ще дам първо на нея думата. Заповядайте. Uh, you, благодаря ви, господин председател. Този доклад беше изключително интересен. Искам да благодаря и на докладчиците в а, Сянка, защото те ми дадоха много важна ответна реакция. Мисля, че ключовата дума в този доклад е доброволно. Именно върху това се съсредоточаваме доброволният характер, прозрачността и последимостта. Докладът се вписва в последователността на един друг доклад, който изготвихме в началото на годината относно даряването на органи. Целта ни е да насвечаваме хората да даряват тъкани и клетки, но не срещу заплащане. Съсредоточих върху три основни елемента, а именно стволовите тъкани, проведох различни... Запознах се с този въпрос и се оказва, че този вид процедури са наистина много полезни и могат да спасяват човешки животи. Съточих се и върху кръвните клетки от пъп на връв. Тук въпрос е малко по-противоречив, защото има и обществени и частни клиники като цяло насоката ми е, че е добре да има обществени клиники, но е добре да има и частни клиники, които да подкрепят обществения сектор и се надявам да ме подкрепите в този подход. Друг въпрос, на който се спрях и който може би не е добре познат на хората и ти нареченото обещетение в натура, това е практика, която съществува в Обединеното кралство и целта е да се подпомогнат хора, които нямат възможност лесно да имат достъп до, до лечения. Целта всъщност е да се увеличи броят на даряването на гамети, сперматозоиди и други това е една практика, която не съществува много в Европа, затова ще се опитам да ви я представя накратко. Така, например, в областта на споделянето на яйцеклетките, дадена жена може да дари яйцеклета яйцеклетка, докато самата тя преминава през лечение за инвитроплощане. А от своя страна клиниката може да намали стоеността на инвитро лечението като по този начин тази жена ще има възможността да има доста до лечение, което иначе може би не е по нейните възможности. Има такава възможност и за замразяване на яйцеклетки, което дава възможност за допълнително третиране в Обединеното кралство има възможност за замразяване на клетки в рамките на 5 години безплатно, при условие, че жената дари яйцеклетки. Така предвиждаме увеличаване на даряването на яйцеклетки без предоставяне на финансови стимули. Крайният срок за подаване на изменения е трети, ако не се лъжа, 3 май и на този етап бих искала да чуя реакции за това какво смятате за този доклад. Благодаря ви. Така, сега давам думата на докладчиците в сянка. Първи е Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря също на Марина Янакодакис за извършената от нея работа. И наистина проекто доклада е добра основа за нашата бъдеща съвместна работа. Съдържа ясно послание. Ние искаме донорството на клетки и тъкани да бъде на доброволна основа и също така безвъзмезно. Подкрепям най-вече искането в точка 23. Това е старо искане на Европейския парламент. Вие ги сме имали е, е, желанието да има ясна правна уредба на доброволното и е, безвъзмезно донорство и това да залегне в директивата. Е, тогава, когато ние преговаряхме за тази директива, това не беше възможно и е, за това е, е тогава съвета на министрите и комисията се наложиха, но времената се промениха. Марина Янакодат се позовава на директивата за донорство на органи, където съвсем ясно е записано с съгласието и дори с предложението на Европейската комисия и съгласието на съвета, че държавите членки трябва да гарантират безвъзмезно и е, доброволно даряване на органи. И това трябва да бъде е, в сила по отношение и на клетките и тъканите. По принцип не се допускат изключения. Причината тогава беше, е, че правната ситуация беше различна тогава, когато се приемаше е, тази директива. Хартата на правата на човека е, тогава не беше част от Лисабонския договор, него го и нямаше тогава и сега вече, като действа Лисабонския договор, този принцип е здраво залегнал в нашето законодателство. И за това би било добре да приканим комисията тези две е, формулировки да бъдат е, адаптирани и към е, текстовете на директивата за даряване на органи. Това е изключително важно за мен. Обратното проследяване се изтъква тук, а в точка 9 съвсем ясно се взема отношение по темата онлайн търговия с гамети. Това е едно искане, което аз подкрепям безрезервно. Марина спомена, че темата кръвни клетки от на връв е изключително важна. Мисля, че тук нашата задача е следната – ако в действащата директива е записано, че държавите членки трябва да гарантират е, безвъзмезно и доброволно даряване на е, органи, тъкани и клетки, то това трябва да се отнася и за кръвните клетки от пъп на връв. В държавите членки има най-различни системи, много често не се предоставя информация за това, дори и не се правят и предложения. И за това аз приветствам факта, че Марина Янакодак постави тази тема в центъра на дискусията. Ние трябва да дискутираме по това дали трябва да равнопоставим обществените и частните банки за кръвни клетки от пъпна кръв. Смятам, че от Европейския парламент трябва да излезе искане да се направи нещо повече, най-вече във връзка с обществените банки за кръвни клетки от пъпна кръв. Там терапевтичните методи са по-утвърдени, те се прилагат и по-често. Ние не трябва да забраняваме по някакъв начин частните банки за кръвни клетки от път на връв или да ги дискредитираме. Ако те спазват правилата за качество и безопасност, а също и другите правила, именно да не се допуска комерциализация с тъкани и клетки, е, това е записано и в Хартата на основните права, е, човешкият тяло и неговите части не трябва да бъдат е, предмет на комерциализация, то тогава част частните, кръвни, е, частните банки също ще могат да изиграят своята роля. Ще се изясни какви терапевтични опции съществуват и какви не съществуват. Аз е, бих си пожелал на някои места доклада да бъде прецизиран, защото правното основание не е перфектно. То обаче може да коми... мотивира комисията към малко по-задълбочено разглеждане. Когато е записано в директивата, че държавите членки се стремят да гарантират безвъзмезно и е, доброволно е, даряване на органи, е, то тогава, както е посочено в съображение от пребюла и само 11 страни са взели политически мерки да се осъществят целите на директивата. Мисля, че тук трябва да има по-ясна формулировка, именно, че само 11 държави членки наистина отговарят на изискванията. Трябва да се запознаем с някои конкретни случаи, които бяха направени публично достояние от експерти преди години. Става дума за донори от Румъния, които за а, половин годишна заплата са мотивирани към донорство и то при много опасни за здравето обстоятелства. Е, стигнало се е до странични действия и така нататък. Аз мисля, че годишната заплата не може да се използва като компенсация, като обещетение тук. Е, е, тогава действащият комисар не даде достатъчно обяснения. Също така има случаи в Дания, където е явно, че се е, са плащани пари, ние не можем да приемем такива обстоятелства и в рамките на действащото законодателство мисля, че може да се направи необходимото за избягване на такива случаи. Марина Янкодаки се спря на темата Benefits and Kind. Тук трябва да разгледаме нещата много подробно. Ако става дума за това, че дадена двойка не е в състояние, ако жената има заболяване, да а, а, предостави яйцеклетки или пък ако от мъжът не могат да бъдат предоставени семени, семени клетки, това е нещо върху което си струва да си помислим. Сега, обикновено такива услуги се заплащат, но това трябва да става безвъзмезно. И сега ефектът е същия, като че ли се иска някакво заплащане, т.е. като че ли се прави е, възмезно и е, се предоставят части от е, тялото на човека. Това е принцип, който трябва да преследваме много стрикно, поради което трябва да подобрим формулировката на тези текстове. Не трябва да се пречи на двойките в тази насока, но след като се извършва плащане за части от човешкото тяло, трябва да бъдем много внимателни. Мисля, че разговорите с докладчика наистина показаха, че работи в една и съща насока. Трябва да работим по формулировката, за да получим широко мнозинство. Благодаря. Благодаря на Петър Лизе. Виторио Проди е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Яна Кодакис за добре извършената от нея работа и също така за нейната готовност към дискусия. Мисля, че тук става дума за една тема, която е наистина особено важна и ние никога не би трябвало тук да се отдалечаваме от принципа на безвъзмезност. Наистина този принцип трябва винаги да действа, когато се извършва донорство на клетки и тъкани този въпрос не подлежи на никакъв спор, за да се избегне превръщането в стока на човешки клетки и тъкани, тъй като подобно явление би имало много тежки последици. След това проблемът с съгласието за донорство на органи. Тук също има някои неясноти и те са свързани с това доколко даден орган може да бъде предоставен на разположение, когато е, съответното лице не е дало изричното си съгласие за донорство е, или по-скоро е, несъгласие за донорство. Мисля, че ние не можем да приемем тук мълчаливо съгласие и Виждам, че тук се е, очертава един нерешим проблем. Колегата Лиза говори за обещетения в натура. Докладчикът току-що изложи, че става дума всъщност за а, обмен на органи. Не мисля, че бихме могли да се ограничим върху това тълкуване. Аз, например, се опасявам, че а, тук ще бъдат а, прекрачени някои бариери и ще се даде възможност за търговия с органи. Аз не бих допуснал тези обещетения в натура и съм за внасене на изменение. Освен това има проблем с кръвните клетки от пъп на връв. Това е нещо, което е обект на разгорещена дискусия и като че ли проблемът беше малко раздут по своето значение, специалистите обаче предупреждават, защото стволните клетки от пъпна връв потенциално Значи всъщност кръвните клетки от пъп на връв могат потенциално да се използват като стволови клетки, но не и от живи хора, които имат нужда от тях. Извличането на тези стволови клетки е описано много широко в литературата, но за стволовите клетки в пъпна връв няма много съобщения в специализираната литература. Доколкото съм осведомен, ако основно се вземат стволови клетки от пъпна връв, тогава ще се създаде нещо като пазар за тях, така че трябва да внимаваме изключително много. Кръвните клетки от път на връв могат да бъдат много интересни, обаче те не могат да се разглеждат като панацея. Както казах, трябва да бъдем изключително внимателни за да не се предложат стимули за създаване на пазар за подобни клетки. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика Марина. Вече знаем, че този доклад може би не е обект на такъв консенсус, както ни се струваше първоначално. Имаше някои основни принципи, които бяха припомнени от Марина и ние неведнъж сме гласували по тези принципи след много противоречиви разисквания, които няма да се връщам, става по за принципите за доброволност, безвъзмезност и анонимност. Трябва да повдигнем и въпроса за служителите в сектора на медицината, И тук се поставя въпроса за подходящото обещетение. Много важно да използваме термина обещетение тук при даряването. Не става въпрос за финансови компенсации, а става въпрос за друг вид компенсации, тъй като даряването понякога е свързано с голямо неудобство и дискомфорта. За това понякога ми се струва, че има голяма доза лицемерие в цялата тази дискусия за безвъзмезността. А, също така не съм много сигурна дали правилно разбрах каква е идеята с споделянето на яйцеклетки. Аз така мисля, че вместо да говорим за пари, ще е по-добре да говорим за честно и справедливо обещетение. Вместо това имам чувството, че правим някакъв бартер на яйцеклетки, бартер на третиране. Струва ми се, че Петър Лейзе, използвайки и други думи, обърна внимание на същата тази двусмисленост. Затова си имам много силни съмнения относно тази практика. Затова имам и притеснения с точка 5 и 6, както и с целият текст, свързан с този много рестриктивен подход спрямо компенсациите за даряване на гамети. Трябва да подчертаем, че този подход не съвпада с законодателството на 14 държави членки, което според мен е едно много по-хуманно законодателство всъщност. Затова мисля, че не трябва да се опитваме да се придържаме към дадена идеология, трябва да се опитваме да проявим прагматизъм, няма смисъл от такава погрешна идеология. По този начин но отхвърляме десетки хиляди потенциални донори и търсещи дарени гамети. Знаем, че съществува феномена за търговията в интернет. Знаем също така, че има много силен туризъм, свързан с съдаряването на репродуктивни клетки и подобни процедури. Знаем също така, че а, има голям брой бебета инвитро, които се раждат в Европа, в държави членки различни от тези на родителите им поради забраните съществуващи в съответните държави. Това са факти, с които сме наясно и Марина е права. Приоритетът тук, ключвата дума е доброволно. Аз обаче смятам, че ключовата дума трябва да бъде равновесие. Трябва да намерим равновесието между въпросите свързани с принципите и въпросът е свързан с недостига, защото това е първата дума, която виждаме в доклада на комисията. Има огромен недостиг в Европа на створови клетки, на репродуктивни и репродуктивни клетки и най-вече на клетки от костен мозък. Включително има и недостиг на гамети. Аз смятам, че трябва да намерим някакъв отговор на този проблем с недостига. Така че Съгласен съм, съгласен съм с, отчасти с докладчика, но мисля, че трябва да продължим да работим по кампаниите за осведоменост. Трябва да се съсредоточим върху основните проблеми. Става въпрос за древането на клетки от костен мозък, на, на кожна тъкан трябва също така да разгледаме и директивата от 2004 година, за да я пригодим към развитието на клиничните техники, клиничните дейности, което предлага и докладчика в точка 23. И на трето място стигам до дискусията, която отдавна се води и беше споменат и господин Броди. Мисля, че можем да поискаме от комисията реално да се ангажира ние вече го направихме с една резолюция на Питър, а, с Питър Лезе през 2011 година, да, да помолим комисията наистина да се съсредоточи върху въпроса за клетките от пъпна връв. Аз лично не съм лекар, но мисля, че трябва да чуем мнението на лекарите. Аз лично не мога да взема конкретно решение, като господин Проди, да кажа, не, няма никакви надежди в това отношение. Аз чувам съвсем различно. Аз не веднъж говорих с госпожа Блюксман, която е пионерът в тази област, която каза точно обратното. Миналата седмица гледах един репортаж за едно момче, което е било излекувано от болест чрез употребата на такива слови клетки от пъпна връв. Така че не бива сега да взимаме решението, не бива да се подаваме на прекалено ограничителни мерки, а трябва да проявим едно по-хуманно и хуманистично отношение. За момента се събира много малко количество клетки от навръв при положение, че знаем какво огромен потенциал може да имат клетките. Затова благодаря на докладчика, че отделил 10 точки от доклада си на този вид клетки. Благодаря ви. Е благодаря, благодаря. Маргарита Ап има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря на първо място и на госпожа Яна Кодакис за доклада. Благодаря, че тя се зае с тази тема, от която всички ние толкова се интересуваме. От дискусията разбираме, че тя ще продължи. Въпреки, че имаме вече е, доста широк консенсус, ние всички сме на мнението, че трябва да подходим по един хуманен, хуманистичен начин. Въпросът е каква а, ще бъде дефиницията, от която ще изходим. Дали искаме да отидем колкото може по-далеч, за да постигнем добри резултати, или ще си поставим някакви етични граници, защото идва един момент, в който вече не може да се обхване с поглед какво се прави и какво може да се направи. Въпросът е дали можем да заченем дете, за да помогнем на друго едно дете с медицински проблеми. А, не знам дали е хуманно да се зачене едно дете, само за да се помогне на а, друго дете тъй като в един по-късен момент детето ще разбере, че е създадено само за да се помогне на другото дете. Така че има някъде граници. Е, е, зачавайки дете, трябва да можем да му осигурим добър живот. Е, не бива да го създаваме само за да помогнем на болния му брат или болната му сестра. Искам да кажа, че трябва да поставим граници. Важно е даряването на тъкани и клетки да стане доброволно и безвъзмезно. Въпреки това обаче, е, непрекъснато има примери за обратното. Петър Лиза ни даде един такъв пример. От 2007 година има подобен пример от е, Дания. И какво става в такъв случай? Е, във всички медии се появява една жена на възраст над 60 години, забременяла по такъв начин. В Дания започна дискусия за това, че възрастните мъже могат да имат деца, защо пък да не могат и възрастните жени да имат деца. В крайна сметка такава беше дискусията накрая. На Разбира се, че искаме е, всички деца да имат здрави родители и така нататък, но е, е, въпросът е откъде започват проблемите. Тази жена е, беше направила отложенето в Англия с английска яйцеклетка и комисията направи проучване в Англия. Каза, че там това лечение е стандартно. Е, там се имплантират яйцеклетки и на много възрастни жени и това е повече обаче не се знае. Едно нещо обаче е напълно сигурно, че а, а, тази яйцеклетка по някакъв начин е изтъргувана, защото коя жена ще, дади, ще дари доброволно яйцеклетка на баба си, така да се каже, която сега иска да става майка. Имало е елемент на търговия в този случай. И трябва да можем да проследим случай, да видим какво точно е станало, кой е участвал. Е, разменени са били някакви пари, защото тук е, тази услуга излиза извън рамките на е, нормалното. Освен това, това лечение не е стандартно в Англия, очевидно за него е платено. Искам да кажа, че моята позиция е позицията на хуманист и тези съмнителни търговски механизми в никакъв случай не бива да се допуснат. Важно е всичко това да става доброволно и безплатно. Освен това, въпросът за така наречената взаимност. Тук също има проблем. Ако, тази, ако жената, примерно, каже, че ако вие, госпожо, ни дарите яйцеклетка, ще получите яйцеклетка от нас в замяна. Или пък ако една жена не може да има деца, да се обърне към нейните брати и сестри. Не казвам, че не трябва да се даряват яйцеклетки. Казвам просто, че за жените е много. могат да се здобият с много проблеми. При мъжете е по-лесно, но без съгласието на жените всъщност не могат да се вземат яйцеклетки от тях. Искам да кажа всъщност две неща. Първото касае лечението на безплодие. Мисля, че неминуемо ще се сблъскаме с този въпрос. Мисля, че твърде малко се занимаваме с проблема на безплодието, също така и е при мъжете. Проблемите с безплодието все повече се разпространяват както при жените, така и при мъжете. И мисля, че трябва да е, изследваме и причините за това. Не само техническите средства, с които може да се борим с тези явления. Имаше един въпрос с искане за устен отговор за кръвни клетки от пъп на връв и беше установено, че трябва да бъдем много предпазливи Обещават се много възможности за лечение с клетки от пъпна връв. За момента обаче знаем твърде малко по въпроса. Не знаем дали може да се развие лечение с стволови клетки от пъпна връв. Можем да правим такива банки, но те все пак трябва да се ограничат. Не бива да се инвестира твърде много. Не можем да обещаваме на родителите, че те ще могат да ремонтират, така да се каже, своето дете с стволови клетки от пъпна връв срещу много много пари ако детето се разболее в един момент. Това не бива да се допуска. Трябва да продължи изследователската дейност в тази посока, защото това може да се окаже много полезно. Може да се окаже много полезно да се създадат банки с стволови клетки от пъп на връв. Ако това се направи на европейско равнище, още по-добре, защото така отделните банки ще могат да се свържат в мрежа и ще могат да обменят ресурси. Така ще могат да се намерят подходящи клетки за пациентите, които имат нужда от тях. В Дания а, обаче, а, такива банки могат да се създават на а, обществени начала, а не на частни начала. за да не се сблъскваме с много странни случаи и за в бъдеще. Благодаря. Има още трима записали се да изкажат. Първо Франсуаз Гростет, след това Линда Макевет и след това Дагмар Род Берен. Ако може, за по три минути, за да си спазим времето и да дадем думата на комисията и на докладчика. Франсуаз Гростет. Мерси, мисъл президент. Благодаря ви, господин председател. Не, напред бих искала да поздравя докладчик госпожа Мария Яконадакис за качеството на изготвения от нея доклад. Никога не за достатъчно време, когато се изказва човек последен и затова искам да се спра на един въпрос, който ми е много при сърце от години насам. Става въпроса за кръвните клетки от пъпна връв и стволовите клетки, които се извличат от пъпна връв. Аз не споделям мнението на някои колеги, които имат много на отношение. Не смятам, че трябва през по-голямата част от времето да се смята пъпната връв за медицински отпадък, при положение, че най-вероятно има невероятна възможност за намиране на нови терапии. Аз лично съм напълно убедена, че след известно време, колко време ще видим, може би след няколко десетилетия, лекарствените средства вече няма да се изготвят и няма да се произвеждат за цялото население, а ще се премине към индивидуализирани терапии, които ще дадат възможност да лекуваме болести, които днес се смятат за нелечими. Вярно е, че научните изследвания бързо се развиват, има много сериозен напредък, който е постигнат в тази област. Вярно, е, че все още не разполагаме с отговор на всички въпроси, които се задаваме. Но аз мятам, че нямаме правото да не се възползваме от тази възможност. И аз лично съжалявам, че в държава като моята, където разполагаме с голям брой медицински заведения, че в моята държава не запазваме редовно кръвните клетки от пъпната връв и изобщо цялата пъпна връв, защото е ясно, че в нея се държат клетки, които обещават много за подобни терапии за бъдещи. Така че смятам, че пъпната връв никога не трябва да се смята за медицински отпадък тя трябва да се запазва в банки. Знаем, че разполагаме с период от 24 часа, в който пъпната връв и кръвта пъпна връв могат да се транспортират при а, стайна температура. А с а, самолетите и други транспорт, с който разполагаме, може спокойно да транспортираме този продукт в рамките на 24 часа за това, че банките трябва да са обществени, напълно съм съгласна. Трябва да имаме много строги правила, защото не бива да създаваме една, един достъп до медицински услуги на две скорости, така да се каже. Един достъп резервиран за богатите и един друг за по-бедните. В заключение мога да кажа, че според мен губим прекалено много време, губим прекалено много възможности. И аз запитах Европейската комисия преди няколко години, дали не възнемарява чрез едно съобщение да поиска от всички държави членки да се организират и да започнат да запазват пъпната връв и, кръв, и кръв, кръвта от пъпна връв. Благодаря ви. Благодаря на Франсуаз Гростет, Линда Макеван и след това Дагмар Рот Берн. Бих искал да благодаря на Мария за коментара. Съгласна съм и с много... За доклади, извинете, съгласна съм и с коментарите много от колегите. Съгласна съм с казаното от Петър Лизе за доброволния характер на, дониран... на донорството и в частност даряването на яйцеклетки. Преди няколко години, преди Марина още да бъде избрана, имаше случаи за румънски жени, които с... са получавали някакъв вид компенсации като например плащане на хотел и тъй нататък, за да даряват яйцеклетки в клиники в Великобритания. Когато обаче запознахме с конкретните компенсации, стана ясно, че става въпрос за огромни суми пари. Не трябва да подценяваме какво представлява даряването на яйцеклетка. Това е доста сложна манипулация, тя е свързана с рискове за младата жена. И се запитахме, защо млади жени на по 21-22 години в Румъния, честното студентки, решават да дарят яйцеклетки за жени, които изобщо не познават и че го правят дори повече от веднъж. За това смятам, че трябва много внимателно да разгледаме този въпрос. Тогава имахме много разгорещена дискусия и в крайна сметка прекратихме този поток, така да се каже, на ицеклетки, които са происход от Румъния и предназначение към Обединеното кралство. Но смятам, че трябва да продължаваме да проявяваме голяма предпазливост и да гарантираме, че млади хора няма да се бъдат експлуатирани по този начин. Защото според мен тук става въпрос чисто и просто за експлуатация. Драмата на яйцеклетка не е просто манипулация, тя е свързана с дългосрочни рискове за здравето на жените и това не е процедура, която трябва да се практикува с лека ръка от хората. Те трябва да са наясно с рисковете, на които се излагат. Благодаря ви. Благодаря, Линда Дагмарон Бернт. Благодаря, господин председател. Знаем от много години, че Въпросът свързан с донорство на органи, а също и донорство на клетки и тъкани е изключително чувствителна материя. И Фредерик Рис каза вече, че може би ще трябва да погледнем старото законодателство. Честно казано, аз мога само да предупредя от този риск. Тогава аз бях докладчик и мога да кажа, че нямаше толкова законодателни актове, които да са били така болезнени като този. Ние дискутирахме не по въпроси, каквито се дискутира тук, дискутирахме само по ембрионални стволови клетки. И е, всъщност е, имахме една огромна етична дискусия, в която могат да се създадат чудовища. Аз мога само да предупредя от този риск. Ние имаме нужда от едно здраво законодателство и това, което виждаме е сега каква е практиката в държавите членки. Искаме да си зададем въпроса и трябва да го направим какво всъщност искаме. Мога да кажа, че практиката в държавите членки е изключително, подчертавам изключително различна. И а, е, когато дискутираме тази тема, трябва в даден момент да проявим смелост, ние да проявим смелост, да направим етична оценка на всичко това. Например, а, е, даряването на яйцеклетка, свързано ли е с а, е, голям здравословен а, риск, с, с а, предхождащо имунологично лечение или не, това по-добре или по-зле ли е, отколкото да се дарят клетки от гръбначен мозък, но пак трябва да има предхождаща терапия, защото това се прави чрез пункция. Дали е, има смисъл от всичко това? И кое всъщност има смисъл? Ние ли ще трябва да е, вземаме такива решения? Ако някой има рак на кръвта, това е много е, добро дарение. Ако пък, е, например, се използва за бременност, за забременяването, тогава е, е, това донорство не е толкова ценно. И разбира се, е, тук като че ли се поставят на заден план кръводаряването или даряването на семени клетки, което също е много важно. Като е, изслушах всички колеги тук, е, при мен се налага впечатлението, че родители, които имат болно дете, страдат много. Това е факт. И няма нито един закон в света, който да дава възможност за а, ремонтиране в кавички на деца. Няма нито един закон, а, който да предписва дали родителите могат да раждат деца или не. А, въпросът е дали родителите могат да се съгласят на донорство на тъкан за непълнолетно дете. Аз не искам да бъда на място на тези родители, които трябва да вземат подобно решение и при определени обстоятелства да трябва да вземат тъкан или бъбрек от дете, за да спасат друго дете. Не мисля, че някой в света може да вземе лесно подобно решение. Така че аз мога да кажа, че не съм съгласна с тона на дискусията, която водим. Това поражда болка у мен. Това, което смятам, че трябва да излезе на преден план в нашата дискусия, е въпросът какви шансове предлага донорството на клетки и тъкани. И Франсуаз Гостет, разбира се, говоря и за кръвните клетки от пъпна връз. Тя има право. Ние много бързо ще имаме персонализирана медицина. Не е далече времето. И ще има лекарства, които ще бъдат създавани за определени хора. Но още нещо, позволете ми да кажа само две неща. Не искам да имам частни банки за тъкани и банки за кръвни клетки от пъпна на връв. Аз си задавам въпроса защо не можем да постигнем изобщо да има клетъчни банки към болниците. Например, хора, които част от своите тъкани да консервират в банка, това да им даде възможност за бъдещо лечение. Аз мисля, че това е добра идея и държавите членки трябва да се погрижат за осъществяването. И това трябва да намери място в този доклад. Благодаря на Дагмар Ротбернт. Сега и искам да дам а, думата на представителя на комисията. Предоставям 5 минути. Знам, че е трудно да се вместите в 5 минути предвид важността на дебата. Давам думата на комисията, след което отново на докладчика. You, um, firstly... Благодаря, господин председател. Комисията приветства работата, свършена от докладчика. Знаем, че докладчика положи много усилия и когато разгледате резултата, ще видите, че докладът е много добре структуриран и отразява в дискусията в цялата и комплексност дискусия, част от които чухме и днес. От името на комисията мога да кажа, че ние изцяло споделяме опасенията на парламента. Трябва да намерим добър баланс между две неща. от една страна да предложим добри терапии на гражданите, от друга страна да направим така, че да не комерциализираме е, злоупотребата с младите е, тела и да не благоприятстваме трафика на е, тъкани. Важни за комисията са два принципа. Принципа, принципа за е, качеството и принципа за справедливостта е, Ситуацията допълнително се осложнява от различната ситуация в страните членки. Ние говорим за някакви компенсиращи плащания. Дискусиите в различните страни членки също са различни в зависимост от местните условия. Така че комисията приветства факта, че доклада извежда на преден план някои много важни моменти, например прозрачността и проследимостта на, на дарените тъкани и клетки. Може би решаването на въпроса с проследимостта ще реши една част от проблемите, които имаме сега. Комисията а, се радва, че е обърнато специално внимание на темата за а, кръвни клетки от пъпна връв. много е важно, когато говорим за пъпна връв и стволови клетки, е, да се знае, че не говорим за е, стволови клетки от е, ембриони, защото това осложнява допълнително дебата. Не говорим за такива клетки, говорим за хематопоетични клетки такива клетки се използват от 50 години вече за, използване, за лечение извинете, на левкемия и други видове рак на кръвта. потенциала, въпроса за потенциала трябва да се третира също особено внимателно, тъй като все още той не е изцяло разгърнат. Трябва внимателно да се говори с широката общественост. Точка 16 за мен е много важна. Точка 16 третира информационните кампании за обществеността. Дебата, според мен, не, не трябва да отива толкова в посока частни или обществени банки трябва да има, защото това е в правомощията, в компетенцията на страните членки. А, трябва да имаме оперативна рамка за безопасността и качеството на стволовите клетки, независимо от това дали те са а, публична или частна а, собственост. За целта трябва да се разработят няколко проекта за това за да може да се гарантира а, на всички заинтересовани страни спазване на едно минимално качество и една минимална безопасност. А, споделяме, че общата цел трябва да бъде а, потенциалните терапии да бъдат обществено достъпни. Това е една червена нишка, която минава през целият доклад и смятам, че в точка 18 докладчика много добре отразява това наше разсъждение. Приветстваме работата свършена от парламента и ще се радваме да видим окончателния резултат от работата на докладчика. Ще се радваме и докладчика да представи доклада в експертната група от страните членки. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда много кратка. Ще започна от най-лесното за обществението в натура, напълно сте прави. По никакъв начин не трябва да става дума за заплащане или за някакъв вид бартер на органи. Надявам се това да е ясно и да успея да го изясня. Ако не, тогава по-добре изобщо да не повдигаме въпроса. Тук става въпрос само за даряване на гамети и за хора, които имат проблеми в а, тази област. Вярно е, че при отношение на обещетението се искат компенсации от сорта на поемане на транспортни разходи и подобни, които биха насърчили даряването. По отношение на словите клетки, някой спомена колко важни колко важни са клетките от костен мозък. Това е вярно, но всъщност стволовите клетки започват вече да заместват костния мозък. Започват да се появяват нови терапии, които се основават само на стволови клетки без употребата на костен на мозък. Тези намеси са по-леки, защото не са толкова са неинвазивни. Беше поднати въпроса за даряване на близки на яйцеклетки, подобно на даряването на бъбрици, например. Не съм се мислял по този въпрос, но той наистина е доста сложен, защото от яйцеклетките се раждат деца и според мен е доста трудно една жена да си представи такава възможност да дари яйцеклетка. Но може би трябва да се обмисли дали е възможно да се предвиди такава възможност за даряване на вид клетки на близки. Най-сложният въпрос е въпросът с кръвните клетки от на връв. Аз посетих доста болници, говорих с а, господин Мани в клиника в Рим, който е един от водещите специалисти в тази област. Той каза, че първоначално не е бил много ентусиазиран, особено кръвните клетки от на връв. А, след което той смят ми каза, че според него не разполагаме с достатъчно материал, за да има полза за всички. И затова смятам, че трябва да а, признаем колко важно е да има частни банки а, на такъв вид кръвни клетки. Имаме нужда от частните банки. Вярно, в Обединеното кралство наистина има клиники, които обикалят буквално с микробуси и събират за такъв вид тъкан. Но това, разбира се, не трябва да бъде повсеместна практика. Имаме нужда от национална регулация всяка държава членка и да гарантираме, че даряването не се извършва срещу заплащане. Кръвните клетки от пътната връв все още се изследват дали са полезни за детето, което ще се роди, дали ще бъдат полезни за някои от братите или сестрите му. Има много въпроси, на които още, все още нямаме отговор. Бих искала да продължим да разискваме този въпрос в нашата комисия и затова ви предлагам да изместим крайният срок за има възможности за създаване на една по-добра система и да помогнем на хората да се, спра... да, подорят, да, да се справят с заболяванията. И ще се радвам на вашия принос за изготвянето на един наистина по-добър доклад. Благодаря ви. Благодаря много. Благодаря на госпожа Яна Кодакис. Мисля, че дискусията беше много хубава. Показахме всички аспекти на тази тема. Предвидели сме срок за внасяне на измененията 3 май. Поискахте този срок да бъде удължен. Това означава, че е, целият график ще трябва да се измести напред. Моля, ползвайте микрофона да удължим срока с една седмица, предлагам, защото следващата седмица е зелена. А, гласуването е чак през юни. Ако удължим срока с а, една седмица, ще гласуваме през юни. Добре. Ако всички докладчици сянка са съгласни, ако всички докладчици сянка са съгласни, Гласуването на пленарно заседание ще бъде през септември. Добре, удължаваме срок. Минаваме напред. Следващата точка от дневния ред е 21 механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Докладчик е госпожа Гърдини. Давам и думата да ни въведе госпожа Картини. Това е първата възможност за обмен на мнения в е, Комисията по околна среда по тази тема. Ние извършихме много предварителна работа, срещнах се с е, много колеги, ще бъда сега съвсем кратка. Най-интересното е, че трябва да изслушаме позициите на различните политически групи и различните държави членки. Ние сме а, Европейски парламент, а, който обединява всички в Европа и трябва да постигнем разбирателство. Аз мисля, че през септември този доклад а, ще се гласува и а, когато се гласува всъщност а, м, през септември. А, акта за а, защита от бедствия постигнахме а, абсолютно единодушие. Евробарометър посочва, че 99% от гражданите приемат, че Европа трябва да направи много повече в случай на природни бедствия, независимо от какъв характер са те. Става дума за големи бедствия, където всъщност трябва да започне да действа принципа за субсидиарност. а не да се извършват самостоятелни мерки на регионално или национално равнище. За това предложението беше направено предложение да се разработи общностна процедура за тези случаи. Ние се запознахме с предложението на комисията точка по точка и мисля, че могат да се внесат подобрения, но много от идеите, които са включени там, биха могли наистина да бъдат възприяти, разбира се, след като се прецизират. По този начин ще бъдат отстранени определени съмнения, които съществуват в някои от държавите. Тези съмнения са свързани с структурата на защитата от бедствия в определена страна и аз мисля, че ние можем да открием подходящите структури, които да действат за всички 27 държави членки. Понятието защита от бедствия съществува не във всички държави членки, Например, в Италия се използва друго понятие. В други страни понятията са различни, но просто не се използва това понятие защита от бедствия, така че ще трябва да разработим обща концепция. Както казах, в предварителните разговори забелязах, че има известни опасения, известно недоверие, свързано с тази ситуация, но по същество и по отношение на целите ние всички сме единни. Предложението, както казах, е една много добра основа за продължаване на този проект. Ядрото е, че трябва да се премине от система за защита от бедствия адхок към система на планиране на възможни бедствия. Защитата от бедствия остава в националните правомощия. Ние нищо не искаме да изменяме с това предложение, но е, естествено имаме е, подходящо правно основание. Лисабонския договор може да предложи текстове, които да послужат за правно основание. Също така Имаме понятието защита от бедствие или гражданска защита. Това, което се предлага, също е резултат от многогодишен опит. Затова смятам, че това е един чудесен работен документ. Някои глави са относително нови, там където става дума за превенцията и за подготвителните дейности трябва да се създаде Европейски център. Това би било много важно за осигуряване на ефективността и бързината на процедурите. Има някои точки, които са малко спорни. Това са въпросите, свързани с финансирането. Е, там е, става дума и за управление на риск, доброволни екипи, е, специално оборудване, което предлагат само определени държави членки и в случай на бедствие трябва да го предоставят веднага. И има аспекти, където нещата не са изцяло изяснени и където трябва да се поговори малко по-сериозно. Обаче ние не трябва да забравяме, че трябва да внушим на гражданите на Европа чувството, че Европа а, е, винаги а, е, им помага в тежки случаи. И имахме информационни кампании, например, сега си спомням за европейският е, номер 112 който е вече известен навсякъде и ние искаме да допринесем Европа да се доближи до гражданите. Сега започваме дебата с докладчиците в сянка. Давам думата първо на колегата Едите Стрела. Obrigada, Sr. Presidente. Nós também saudamos a proposta da Comissão Europeia. Благодаря, господин председател. Ние също подкрепяме предложението на комисията. През последните години парламента непрекъснато изказва становища и мнения, които са намерили отражение в това предложение на комисията. Ние желаем да създадем е, инструмент, с който нещата да се опростяват и с който защитата от бедствия да работи бързо и безотказно. Относно финансирането, можем да кажем следното. Днес финансирането беше е, вече финансирането беше отделено в е, отделна е, глава, защото така е по-ясно. Ясно е също така, че страните членки могат да предприемат собствени инициативи, за които да получат финансиране от Европейския съюз, ако става дума за дейности, които включват повече страни членки съфинансират се тук транспортните разходи, например. Определени разпоредби касаят многогодишната финансова рамка 2014-2020. В сила ще влязат новите разпоредби от на 1 януари 2014 година. Смятаме, че структурата на документа е добра. Във всеки случай е, е тя става много по-ясна. Четири са големите блокове. Гражданска защита единия блок, подготовка, превенция, бърза реакция и външно измерение. Наред с финансовите разпоредби, това са останалите четири глави или раздела. Този текст ни дава гаранции, че координацията ще бъде по-добра, че ще може да се реагира по-ефективно е, и по-бързо. Същевременно обаче не се забравя и външното измерение. В този текст има по-добра връзка или по-добра координация а, на международно равнище. За целта са създадени механизми, така например могат да бъдат включени Обединените нации или да бъдат помолени за помощ, също така и други инстанции. Спазане принципа на субсидиарност а, а, и принципа на адекватност. Предложението е добро, отлична основа за по-нататъчната ни работа. Сега ще чакаме същинския доклад на госпожа Гърдини, след което ще вземем отношение по текста в подробности, ще внесем предложения и а, за изменение. Имаме нова колежка в а, комисията, колежката Тава която е и докладчик в Сянка, Ребека Тайлър. Тейлър. Е, добре дошла в е, комисията. Имате думата. Благодаря. От името на групата на либералите приветствам предложението на комисията. Това е една логична стъпка предвид полуките, които си извадихме през последните години в системата за отговор на кризи и катастрофи в различните европейски държави членки. Вече, вече казахме, че това е много важно за гражданите. Те очакват по-добър отговор от страна на Европейския съюз. Знаете, че имаше наводнения и други природни бедствия, бедствия в различни държави членки. И гражданите на Европейския съюз очакват държавите членки да си помагат по мъждо си. Очаквам с нетърпение доклада на госпожа Картини. Благодаря ви. Dann, haben wir die Liste abgearbeitet. С това приключихме списъка на ораторите госпожа Гростет. Ще вземе думата. Тя пожела това. Е, има достатъчно време, разполагате с цялото време на света и можете да наваксате. Благодаря ви, господин председател. Не се притеснявайте, ще остана кратка. Имахме възможността да обсъдим тези въпроси, когато изготвихме доклада по инициатива, по, по собствена инициатива отново беше изготвен от колегата Елизабета Градини през 2011 година. Тогава припомнихме колко е важно да засилим способностите за реакция на Европейския съюз и да улесним възможността за мобилизиране на способностите и на ресурсите в отношение на гражданската защита и хуманитарната помощ като основа за работата ни използвахме един доклад, изготвен от Европейската комисия. Става въпроса за доклада Барние, който припомня редица елементи. И се надявам, че ще намерим всички тези елементи и в доклада на колегата Градини. Ще ги припомня набързо. Първо установихме, че има голямо разхищение, както на човешки капитал, така и на финансови средства, чрез дублирането на действия, и е, липсата на координация. Ето защо е важно да изградим една система, която да се основава на интегриран подход от основата, като вид основата нагоре, като разбира се този подход ще се основава на доброволно сътрудничество между държавите членки. Трябва също така да вземем предвид и възможностите за реакция в неотдалечените региони, включително и в отвъд, отвъд морските територии, на някои държави членки. Често те са много отдалечени от територията на континентална Европа. Колегата Градини вече отбеляза, че всичко това трябва да се извърши спазвайки принципа на субсидиарност. Не само на субсидиарност в рамките на Европейския съюз, но и принципа субсидиарност в рамките на ООН. Мога да кажа, че вече сме постигнали напредък в това отношение. Създадохме телефона за спешни случаи 112. Това е важна стъпка напред, която подпомага осигуряването на сигурност в Европейския съюз и в трети страни, благодарение на системата за общи консулски служби. Убедена съм, че всички тези елементи са много важни и предполагам, че те вече са част от доклада на госпожа Картини. Просто да я припомня за съществуването на доклада Бърния, който е добра основа за обсъждане на тази тема. Благодаря ви. Благодаря на Франсуаз Госфет, а сега искам да дам думата на представителя на комисията, моля. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, since this... Благодаря ви, господин председател. За първи път Европейския парламент е в процедурата за взимане съместно решение по това досие и мога да ви уверя, че комисията очаква с нетърпение съвместната работа с Европейския парламент и в частност с тази комисия и с докладчика. Опитваме се да постигнем много амбициозни резултати в тази област. Тази област наистина е изключително важна за гражданите, както подчерта госпожа Градини. Тази област винаги е била от особен интерес и за Европейския парламент и за комисията. Както показва, и, до, както каза и докладчикът, последните получвания на Евробарометър показват, че европейските граждани подкрепят подобна инициатива за европейско сътрудничество в областта на гражданската сигурност. Защо е важно да се получи сравнително бързо се достигне до съгласие между Европейския парламент и съвета? Ще си позволя да, да припомня трите основни елемента в това предложение от гледна точка на комисията. Първо, това предложение напълно а, спазва принципа за субсидиарност и важната роля, която играят националните и регионални органи в гарантиране сигурността на населението. Отправната ни точка е, че регионалните и национални органи са в най-добра позиция да отговорят в случай на бедствие. И тази идея се залегнала в нашето предложение. Ролята на Европейския съюз е да подпомага, да допълва и когато се наложи да координира. И именно това са областите е, и елементите, които искаме да разработим чрез това предложение. Второ, крайно време е да се определят европейски норми правила по отношение на превенцията на бедствията. Ето защо за първи път създаваме един истински интегриран подход за не само за реакция в случай на бедстви, но също така и за мерки за превенция на бедствията. И накрая продължаваме с усилията за подготовка в случай на бестие, чрез адекватните инструменти, които дават възможност за адекватна реакция в случай на бестие. Предложението за доброволно събиране на способности на европейско равнище трябва да се тълкуват именно в тази насока. При изготвянето на предложението целенасочено предпочитахме един подход отдолу нагоре, който да се основава на съществуващите способности на равнище държави членки и на доброволното сътрудничество. Доброволният характер на този инструмент трябва отново да бъде подчертан. Има много малко задължения в нашето предложение, но все пак ние смятаме, че е важно да продължим напред заедно с държавите членки и Европейския парламент. Ето защо очакваме с нетърпение бъдещата ни работа с вас по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Добре е, дошли, казвам на датското председателство. Много е добре, че днес е, сте тук и може да се изкажете по тази законодателна процедура от името на съвет. Заповядайте, имате дума. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за отличното сътрудничество с Европейския парламент по това досие. И както каза комисията, това е първото досие, по което ние съвместно трябва да вземем решение по предложението на комисията. Когато Датското председателство започна преговорите е, в консултации в е, работната група през февруари. Е, след няколко месеца разгледахме цялото предложение. След тази първоначална, така да се каже, инвентаризация, председателството е, ще може вече да е, предложи компромисен текст и да информира парламента какво още предстои. Е, знаем какво е мнението на страните членки. Няколко страни членки изказаха колебание спрямо първоначалния текст. Е, защото не е ясно какви ще бъдат последиците от предложението на комисията. Страните членки приветстват е, обединяването на двата акта, които съществуваха до сега в е, един. Е, гражданската защита е, не се осъществява само на национално равнище. Страните членки си сътрудничат. В този смисъл ние не започваме от нулата и нашата цел е да подкрепим държавите членки в техните усилия да показват солидарност и да търсят сътрудничество харесва ни това, че предложението е ясно а, структурирано и съдържа конкретни предложения. А, искам да ви информирам, господин председател, че датското председателство а, реши да проведе дебат за ориентация на 7-8 юни на съвета по правосъдие и вътрешни работи. намерението не е да взимаме решение на този етап, а да ускорим работата по трите нерешени въпроса. Тези три въпроса в момента са такива, че все още не сме успели да постигнем съгласие по тях. Ние знаем обаче, че новите елементи, като например доброволния фонд, съфинансирането на транспорта и създаването на планове за управление на риска, ще бъдат, тези три въпроса ще бъдат обсъдени на съвета на министрите през юни. В заключение мога да кажа, че сме в процес на създаване на яснота по отношение на новите елементи в предложението на комисията преди да се споразумеем да се договорим с страните членки. Благодаря. Сега ще дам думата за отговор на докладчика госпожа Галдини. Заповядайте. Ема, благодаря. Изслушахме много колеги. Те изказаха положително отношение. Благодаря за това. И изобщо благодаря за това, че сътрудничеството ще протича в конкретни измерения. Приветствам казаното от комисията. Това е инструмент, който наистина интересува гражданите и е важен за тях. Надявам се, че съмненията, които все още съществуват, е, могат да бъдат преодоляни. Защото в крайна сметка тъкмо правителствата в момента имат нужда от конкретни отговори на очакванията и въпросите на гражданите и те си задават въпроса какво правим ние в Европа, какво се прави на какво равнище в Европа, какво се прави в Брюксел и всъщност ние искаме да направим нещо на европейско равнище, защото е, за това има съвсем конкретни потребности. Mm само да се посочи, че сме готови да проявим конструктивен подход е, и воля за сътрудничество, мисля, че е, не е достатъчно. Аз е, мисля, че ще можем заедно с съвета и с комисията да стигнем до положителен резултат. Така че през 2013 година, след първо четене, документът да влезе в сила. Председателят е, докладът, графикът е следният. Е, ние ще обсъждаме измененията на 20 и 21 юни. Тук крайния крайният срок за внасяне на изменения е 26 септември, защото на 20 и 21 юни поправят се оратора, ще дискутираме доклада. Ще имаме дискусия на 5 и 6 ноември и в комисията ЕМВИ гласуването ще се проведе на 28 и 29 ноември, а по време на пленарната седмица през януари през 2013 година вече ще гласуваме по този доклад. Благодаря на всички участници в дискусията и преминавам към следващата точка от дневния ред 22 това е въпрос с искане за устен отговор, е, внесен от Крис Дейвис относно европейските зоологически градини. Давам думата сега на Крис Дейвис, за да може да а, е, мотивира и прецизира своя въпрос. Моля. Thank you, Благодаря ви, господин председател. Дали ще бъде уместно, тъй като първоначалният а, е, въпрос беше в дневния ред. Също подадох писмен въпрос, който беше преди устния, така че ще помоля комисията да отговори на писмения въпрос преди да направи устния си въпрос. Отговор на комисията. Отговор на председателя. Добре. Давам думата на комисията. Благодаря ви, господин председател. Не напред бих искала да кажа, че Европейската комисия се радва на интерес, който проявява парламента и Комисията по околна среда към европейските зоологически градини. Знаете, че основната цел на комисията чрез директивата за зоологическите градини е да се достигне до устойчиво опазване на биологичното разнообразие в дива е, среда. Използваме и наречените мерки за стимулиране, които са залегнали в двете директиви Натура, както и в стратегията ни за биологично разнообразие. Целта е опасното биологичното разнообразие не само в Европейския съюз, но и в целия свят. От е, няколко години а като вижте, директивата за общите градини беше прията преди повече от 10 години. От няколко години насам ние признаваме, че има нужда и от опазване в а, а, други среди, освен тива среда. И затова е важно да подчертаем ролята, която могат да играят зоологическите градини в опазването на биологичното разнообразие. Ето защо наскоро приключихме едно изследване относно този вид опазване на биологичното разнообразие. Изследването беше проведено от Европейският асоциация на зоологичните градини и аквариумите. И в това изследване се подчертава, че за зоологичните чистките градини могат да играят водеща роля в стратегиите за опазване на биологичното разнообразие. Мога да дам за пример европейската дива котка. Зоологическите градини също така могат да играят водеща роля при обратно допускане на подобни видове в природата. Ще се основаваме на това изследване при взимането на по-нататъчни действия в тази област. Също така разгледахме и е, проучването, проведено от фундация Родени на свобода. Ние сме в постоянен контакт с тази фундация и в момента е, поехме ангажимент да проследим по-нататъчното им изследване. Обсъдихме Родени на свобода с е, фундация Родени на свобода какви ще бъдат най-добрите последващи действия и също така поискахме от тях да получим повече доводи по същество а, за техните твърдения, за да може последствие комисията да изиграе своята роля на пазителка на договорите и да прецени дали е необходимо да се обърне въпроса към съда но от първите ни контакти с фундация Родени на свобода стана ясно, че фундацията би предпочела комисията да не предприема подобни правни действия, поне на първи етап, за да може фундацията да продължи да работи проактивно с държавите членки. Ние решихме да последваме техният съвет – и ще изчакаме резултатите от е, първият контакт на фундацията с държавите членки. Бих искала също така да припомня, че ролята ни преди всичко е да съблюдаваме правилното транспониране на директивата – и където сме установили, че има неправилно транспониране, вече сме предприели съответните действия. Вече беше взето и първото решение в, на Съда на Европейския съюз. С това решение съответната държава членка беше принудена да транспонира директивата относно зоологическите градини, за да спази европейското законодателство. И нега бих искала да отбележа, че от наша страна, от страна на комисията, сме поръчали изследване за установяване на най-добри насоки за подобряване управлението на зоологическите градини и също така за да насочим държавите членки в посоката на по-добро използване на зоологическите градини на европейско равнище. Благодаря ви. Много благодаря. Сега думата има Крис Тейвис. Благодаря, господин председател. Приветствам този отговор на комисията. Радвам се, че сред нас е директорът, за да се вземе с този въпрос. Знаете, че въпросът ми беше предизвикан публикуването на данните от Фундация Родени на свобода. Ако погледнем зоологическите градини в Европа, не са, всички те са били обект на проучване проучването, социологическите градини, колкото разбираме, са били избрани на случайен принцип. Но все пак това е най-изчерпателното изследване на този въпрос след приемането на директивата, прията преди 14 преди 14 години. Не знам дали са познати с съдържанието на тази директива, но всъщност тя е много кратка. Изисква се зоологическите градини да помагат в опазването на биологичното разнообразие, да се занимават с обучение и осведоменост на населението и също така трябва да предоставят адекватни условия за грижи по схраняване на животните. Зоологически градини бива да бъдат затвори и те трябва да са място за удоволствие и никой не иска да вижда как животните страдат. От изследването става ясно, че стандартите като цяло не са покрити, но това се дължи по-скоро на некомпетентност, отколкото на коравосърдечност. Ето защо смятаме, че ето защо смятаме, че най-добрият начин да се продължи за бъдеще е чрез обмяна на добри практики и а, мерки за насърчаване приемането на добри практики за управление за зоологически градини. Трябва също да подчертаем, че има много че има и зоологически страни в Европейския съюз, които имат много високи стандарти. Голяма част от тях са членове на Европейската асоциация на логическите градини. Те са около 270 от общо 4000 за логически градини в Европа. Те разполагат с много добри познания, но ми се струва, че е жалко, че всъщност съществува някакъв конфликт между различните органи, които се стремят към постигане на по-добри стандарти за зоологически градини. Така, например, председателят на Европейската асоциация на зоологическите градини е против Фундация Родени на свобода да публикува своето изследване. Това обаче няма абсолютно никакъв смисъл. Всички знаем, че Фундация Родени на свобода предпочитат изобщо да няма зоологически градини. Но самите им представители признават, че такива зоологически градини ще има поне още 100 години, затова поне трябва да се опитаме да подобрим стандартите в тях. Така че, господин председател, мисля, че вие може да ни да изиграете ролята на брача консултант един вид и да се опитате да е, намерите някакъв начин за помирение и за ефективна работа в тази комисия. Чух какво каза представители на комисията. Казвате, че изследването, предоставено от Фундация Родени на свобода, давам важни сведения. Признава ли комисията, че член 2 на директивата поставя проблем? В него се казва, че ако, че ако в зоологическата градина няма значителен брой животни, то те могат да бъдат изключени от задълженията. Но няма някъде определение какво значи значителен брой животни. Също така, доколкото разбирам, комисията се, запо... се консултирала с, с заинтересовани страни с цел разработване на добри практики, за да може държавите членки правилно да тълкуват тази кратка директива и да прилагат успешно на практика. Кога всъщност обаче смятате да приключите с този процес на консултация? Трето място, комисията възнемарява ли да се опита да направи нещо, за да обедини и даде възможност на експертите от различни държави членки да се съберат и да обменят своя опит. Тоест, един вид е, да насърчи работата в екип на европейско равнище. И накрая, какви са надеждите, какви са целите на, Евро... на комисията? Това е важен въпрос. Ако всички зоологически градини, които не са лицензирани, но а, в които има животни от същени видове, те и допринасят за опазването на биологичното разнообразие, то се оказва, че всъщност учителите градини могат реално да имат много по-голям принос, отколкото в момента. Мислите че има начин тази директива да се прилага по-добре на практика и това да допринесе за постигане целите заложени в нея? Благодаря ви. Крис Дев зададе въпрос на комисията. Сега ще дам възможност на комисията да отговори. Мадам Окуни, Джо Лайнен е, са поискали думата и госпожа Перейра. Ще ви помоля да бъдете кратки, за да може комисията да отговори. Госпожа Окуни. Е Благодаря ви, ще бъда кратка. Но държа да подчертая, че това е важен въпрос. Скъпи колеги, нека да проявим малко повече прагматизъм. Какъв е проблема? Проблемът е, че някои зоологически градини в Европейския съюз Поисках подобни мерки, че всъщност тази директива представлява едно забележително постижение по отношение на зоологическите градини и на аквариумите. Но определен брой зоологически градини в Европейския съюз не прилагат тази директива. Това е напълно ясно. Има някои собственици на зоологически градини, градини или на аквариуми, които просто не са добри управници. Но знам, че това се случва във всеки сектор. Има добри собственици на ресторанти и лоши собственици на ресторанти. Има добри членове на Европейския парламент и не толкова добри. Какво е решението? Дали решението е в затягане на изискванията на директивата, подобни предложения чух не от колегата Крис Девис, а от някои фундации. Аз обаче смятам, че директивата съществува едва от 10 години. Тя е един забележителен текст. Тя постига своите цели, затова няма нужда от нов законодателен документ. Защо? Защото отговорните зоологически градини, които са членове на Асоциацията на европейските зоологически градини и аквариуми, вършат забележителна работа те прилагат по отличен начин изискванията на директивата и в момента тези зоологически градини са места, където се защитават и опазват заплашени видове. Там също така се работи за връщането в природата на някои видове и като цяло се работи за опазването на биологичното разнообразие на планетата. Тези институции вършат отлична работа. Ето защо не смятам, че, зала, че чрез затягане на законодателните изисквания ще принудим институциите, които не прилагат първата директива, да започнат да прилагат една втора, по-строга такава. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с, изиск... с исканията на Фундацията Родени на свобода, която предлага, която иска да затворим зоологическите градини и да пуснем хората в природата. Това обаче не е решение, защото зоологическите градини помагат за опазването на биологичното разнообразие и опазването на някои застрашени видове. Това е жизненно важна тяхна задача. Също така, зоологическите градини изпълняват и економическа и стопанска цел. И не бива, затваряйки се в догмите на околната среда, да, да пренебрегваме този факт. В Франция, например, става въпрос за около 10-11 хиляди работни места. На европейско равнище това са няколко десетки хиляди работни места в зоологическите градини, преки и непреки. Зоологическите градини също така плащат данъци и те представляват стопанска дейност сами по себе си. И това е аспект, който не бива да пренебрегваме. Благодаря ви. Прам, Юлайн, Юлайн, не има думата. Хубаво е, че говорим за зоологическите градини в Европа. Те са важни. Мисля, че един милиард души годишно посещават зоологическите градини, сред които много младежи и деца, които сигурно могат да научат от тези посещения, ако зоологическите градини се управляват добре. Мисля, че нямаме нужда от ново законодателство. Трябва просто да се приведе в изпълнение съществуваща директива. Искам да попитам комисията комисията. Как ще стане това? Как ще се приложи директивата? Комисията ще осъществява мониторинг ли или ще работи с властите в държавите членки? Дали ще се събират директорите на зоологически градини, за да говорят за насоки и стандарти? Мисля, че няма нужда да водим идеологическа борба за или против зоологическите градини. Зоологическите градини съществуват, имат много положителни страни. Например, в зоологическите градини се отглеждат видове, които иначе биха изчезнали, но става дума за а, прилагането на директивата. Накратко, последния оратор. Благодаря Ще заместя моята колежка, ще говори от нейно име. Искам да ви обърна внимание на на това, че въпросът за зоологическите градини за мен също е много важен. Зоологическите градини са стопански предприятия, но също така и места за отглеждане на животни и за опазване на видовете. Комисията говори за един иберийски животински вид. А, и точно за това става дума. Зоологическата градина не е а, изложбена зала, а място за опазване на животните. В член 2 на директивата от преди 10 години а, се казва нещо, което не е а, а, изменено. А именно, че не е създаден стимул за осъвременяването и адаптирането на зоологическите градини. В член 2 се посочва 1% за лицензиране. Това според мен не е правилно. Комисията каза, че не всички държави са приложили директивата. Какъв процент от страните членки не е приложил директивата? Няма нужда да ми казвате кои са страните членки, но просто техния процент или техния брой. И още нещо за организацията Родени на свобода. Казахте, че липсват данни. Очевидно обаче много странични наблюдатели имат интерес към работата на тази фундация и бих искала да поискам надежни данни. Комисията взела ли е мерки вече за това? Мога само да се присъединя към това, което каза Йолайнен. Аз като баща на малко момиченце познавам всички зоологически градини в е, е, региона и знам, че е, зоологическите градини не са място за излагане на животни и за снисходително отношение към тях. Бяха зададени много въпроси, сега ще дам думата на комисията за отговор. Благодаря ви, господин председател. Най-напред ще отговоря на въпросите, зададени от Крис Дейвис. Наистина, целта ни е благодарение на новият подизпълнител и всъщност с новият търг, който обявихме, да намерим външен партньор, който да ни помогне да изготвим един документ с ръководни насоки. И в рамките на този процес ще проведем консултации с всички заинтересовани страни. Ще се консултираме с Фундация Родени на свобода, с Европейската асоциация на зоологическите градини и разбира се с държавите членки, защото те са отговорни за тези институции а трябва да се консултираме и с учените, защото не бива да забравяме, че основната ни цел, а именно запазването на биологичното разнообразие и закрилата на животинските видове изисква ангажирането и на учените в целия този процес. И в края на целия този процес на консултации се надяваме че ще можем да организираме една обща среща на всички заинтересовани страни и представители на държавите членки. Чрез тази среща ще представим на държавите членки резултатите от цели този процес и ще поискаме те да се ангажират да работят в тази област. Бих искала също така да кажа няколко думи за практическата работа, която вършим, която беше повдигната от няколко членове на комисията. Заедно с колегите от Генерална дирекция здравеопазване редовно работим заедно с ветеринарите, които отговарят за зоологическите градини в различните държави членки. И целта е да привлече вниманието на ветеринарите към необходимостта от по-добро опазване на биологичното разнообразие в зоологическите градини. Относно член 2 на директивата и значението, тълкуването на думата значителен брой животни, мисля, че Крис Дейвис отдавна участва в тази комисия и както мнозина от вас е, е допринесъл за успешното завършване на редица законодателни процеси. Напълно съм съгласна, че не винаги постигаме в края на законодателния процес един много ясно разписан документ. Трябва да сме сигурни, че всеки законодателен документ, който предлагаме, е възможно най-ясен и най-лесен за прилагане на практика. В конкретния случай с думата значителен или сигнификант на английски, си дадохме сметка, че има, че този термин създава трудности и в други законодателни документи. Наистина терминът не е лесен за тълкуване и ние работим по въпроса. Сега бих искала да премина към някои други въпроси. Един беше зададен от а, господин Юлайнен относно проверките, които извършва комисията. Ние смятаме, че първият пазител на законодателството е съответната държава членка. Ето защо държавите членки трябва да провеждат съответните проверки. Както вашата комисия със сигурност знае, Европейската комисия в момента работи по преразглеждане на препоръките за проверките в областта на околната среда – вече са изготвени препоръките и те засягат основно законодателните органи в областта на опазването на околната среда, свързани с промишлеността и не засяга законодателните инструменти, свързани с опазването на околната среда в природата. Не знам дали в Новото ни предложение за преразглеждане на препоръките ще се... ще обхванем и този аспект за опазването на околната среда в дивата природа, защото тази област наистина е много всеобхватна. Беше и повдигнат въпроса за това, че не всички държави членки са транспонирали правилно директивата. Може би не, съм си, не се изразих правилно преди малко, за което се извинявам. Транспонирането на директивата в държавите членки е правилно. Имаше един случай, в който се стигна до взимане на решение от страна на Съда на Европейския съюз – и съответната държава членка промени националното си законодателство и мога да ви гарантирам, че имат правилно спълнение на всички държави членки. Благодаря. Благодаря за дебата, за въпросите. Темата ще продължи да ме занимава и за в бъдеще. Сега желая на всички колеги добър апетит, приятна обедна почивка и ще се видим отново в 15 е, часа. Ще имаме гост, Кони Хедегор. Е, ще помоля всички да се появят тук отново точно в 3 часа.